Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Good morning, казва председателят. Престани да чу. If I may ask to put your voting card... А, е, а, да ви помоля да сложите картите си за електронно гласуване в апаратите. Пробно гласуване. Да направим проба. Прекратете. Не сме много, май. Но а, системата работи. Да пристъпим към първия вод. Проекто регламент за етикетирането на автомобилните гуми. Господин Бони е главният ни докладчик. Компромисно първо за, против. Приема се. Второ компромисно за, против, въздържали се, приема се. Трето, приема се. Четвърто, против. Да проверим. Четвърто компромисно се гласува. Прекратете гласуването. Приема се. Пето компромисно за. Против. Да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пета компромисно за. Против. Да проверим. Компромисно А. Пета. Пета. Прекратете. Отхвърля се. Добре, и така. 11 за, против. Господи, трябва да го проверим. 11 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 81 за. Abstention. Въздържали се. Да проверим и 81. Моля ви, вдигайте ръка, за да се вижда. Много, много трудно се ориентирам. 81. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 80-то за. Против. Раздържали се. Проверка. Прекратете. Отхвърля се. 12 за. Против. Да проверим и 12. то Прекратете гласуването. Отхвърля се. 83-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 82-ро за, против. Да проверим 82-ро. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 84-то. Против. Да проверим 84-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 85-то за. Против. раздържали се. Да проверим 85-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Така стигаме до седмо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно за, против въздържали се, приема се. Девето за, против въздържали се, приема се. Десето компромисно за, против. Да проверим десето компромисно изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 101 за, против, въздържали се. Да провери. 101 компромисно. Прекратете гласуването. Приема се. 112 за против. Да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12-то компромисно за. Против. Въздържали се. Да проверим 12-то компромисно. Компромисите трябва да се проверяват дори да изглежда, че са отхвърлени на първ поглед, отхвърля се. Twenty-one. Twenty-one. първо за. Против. Въздържали се да проверим 21-во. Прекратете. Първо се приема 113 за 113 пада да. 13 компромисно се приема 140 за, против. И тук се иска проверка. 1-4-0. 140. Моля да проверите. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 против, въздържали се. Да проверим. Първо изменение Комисия за околната среда. Прекратете гласуването. Приема се. Приема се. Компромисно 17 за, против въздържали се. Приема се. 18 за, против въздържали се. Приема се. 31 за, против въздържали се. Приема се. Компромис на 19 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против. Да проверим. 39-то. 39-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис на 20 за, против, въздържали се. Приема се. 21 за, против, въздържали се. Приема се. 43-то за, против, въздържали се, да проверим. 43-то, прекратете гласуването. Отхвърля се. В 46-то, 7-то, 5-то амблок за, против, въздържали се, да проверим. Амблок 4, 46 47 45 Прекратете гласуването. Приемат се. 48 за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Приема се. 50 за. Против да проверим 50-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се 51 во за, против, Раздържали се. Да проверим 51. во Прекратете гласуването. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. И това трябва да проверим. Така, прекратете гласуването. Отхвърля се. 22 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против въздържали се, приема се. И така целият текст, изменения и допълнения по електронен път, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се докладът. Поздравления за докладчика. Следващия доклад, който ще гласуваме, предложение за създаването на център по върхови постижения по кибернетична сигурност и технология. Първо, компромисно за против въздържали се, приема се. Второ, компромисно за против въздържали се, приема се. Трето, компромисно за против въздържали се, приема се. Четвърто, за против въздържали се, приема се. Пето компромисно, поименно гласуване, компромисно, е, компромис пети, е, поименно гласуване, прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно шесто поименно гласуване. Прекратете гласуването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 против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромисно за, против, въздържали се. Да проверим 13-то компромисно изменение. Прекратете гласуването. Приема се. И така, 15-то компромисно за, против,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 30-то компромисно за... Е, да, извиняйте, 29-то, разбира се. 29-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 30-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против. Да проверим 116. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето на Инко за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б за против, въздържали се, приема се. Компромис С за. Да проверим компромисното изменение С. Прекратете гласуването. Приема се. 121 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Д за, против, въздържали се. Да проверим компромисно Д. Всеки компромис трябва да се подлага на проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Е за, против. И тук се налага да проверим. Компромисно изменение Е. Прекратете гласуването. Приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102, е, четвърто, четвърто за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, да проверим 123-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 125 за. Против. Да проверим. 125. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно F за. Против въздържали се, приема се. Компромисно Г за, против, въздържали се, приема се. 126 и 7 тъждествени за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Х за, против, въздържали се, приема се. Компромисно И за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за. 134 ще направим проверка. 134. Прекратете гласуването. Приема се. 135 за, против, въздържали се. Да проверим. 135-то. Приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно йод за, против, въздържали се, приема се. Компромисно К за, против, въздържали се, приема се. 142 против, Въздържали се да проверим 142. Прекратете гласуването. Приема се компромисно L за, против, въздържали се, приема се. Компром... 12 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно М поименно. Компромисно изменение М поименно гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Второ изменение за, против. Е, второ изменение също поименно и по искане на зелените. Rejected. Отхвърля се. 13. За против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, 12 и 13 анблок, за, против, въздържали се, отхвърлят се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно N за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против. Да проверим. 156. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 157. 157 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно О. За, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се. Да проверим 165. Прекратете гласуването. Приема се Компромисно П за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Q за, против, въздържали се, приема се. 21 Инко за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Р за, против, въздържали се, приема се. И целият текст изменя и допълнение по именно. Прекратете гласуването огромна подкрепа. Поздравления за докладчика. Да пристъпим сега към предложението за повторно потреба на публична информация от държавния сектор. Колегата Сили Кьотис е докладчик. Гласуваме временното споразумение, постигнато в хода на тристранните преговори. Поименно започнете гласуването, прекратете гласуването. огромно мнозинство. Поздравления за колегата Силикиотис. По-нататък по устен въпрос, отправен към съвета, дългосрочна стратегическа представа за бъдещето на економиката, предвид изменението на климата, поименно се гласува целият текст. Започнете гласуването, прекратете гласуването. Благодаря. Поздравления за всички. Докладчици приема се въпрос за устен отговор до комисията. Защото стратегическо дългосрочно гледаще за благоденстваща економика Е, по същия начин поименно. Прекратете гласуването. Благодаря. Сериозна подкрепа. Приема се. Проекто резолюция по същата тема, дългосрочното бъдеще на економиката. Гласуваме целият текст на проекто резолюцията по именно винаги поименно. Прекратете гласуването. Огромна подкрепа. Благодаря. До тук плавно се движим по вота. Сега имаме проекто становище за преустановяване на сезонните промени на астрономическото или часовото време. Колегата Шулц е докладчик да започнем. 12, 13, 14, 15 анблок. А, иска се поименно гласуване. Добре, нека да бъде поименно гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 41, 2, 3, 41 и 2 е, са тъждествения блок и се отхвърля. 43 то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето. Против, въздържали се, приема се. Компромисно 4-то за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега пристъпваме към текста на проекто резолюцията, изменени допълнения. Поименно прекратете гласуването. Приемат се. Благодаря. Поздравления за нашия докладчик. И с това приключихме гласуването за днес. Заседанието ни е целодневно. Имайте предвид това. Каня ви да посетите и следобедната му част. Now we go <laughs> to the next... Сега продължаваме със следващата точка от дневния ред. experts, we have, we have okay, good, good. Okay, okay, no problem.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen. Скъпи колеги, дами и господа, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Следващата точка. Yes, of course, there's other issues. Good luck in any case. Uh, sorry, it's here a workshop. H, H here. Workshop on just... Семинар. Семинар на тема Справедлив енергиен преход. Възможност са промишлените сектори в ЕСЕ, е. ролята на водорода в бъдеще, примерът на енергийния преход в Германия. Откривам работата на нашия семинар. Първият ни експерт е тук. Моля, вземете местото. Добре, добре дошли на всички участници в а, а, семинара. Ще имаме три сеанса. Целта на а, нашият семинар е следния. Потенциала, който дава потенциални възможности за енергиен преход и запазване на заетостта. Втория проблем – ролята на водорода, нови възможности за енергийната гъвкавост, сигурност и как, какво да направим за декарбонизиране на економиката и Трето, постепенно извеждане на употребата на въглища за производство на електроенергия. Разполагаме с час и 45 минути за този семинар, така че по 30-35 минути за всяко заседание, не повече. Първата част – енергиен преход и възможности за европейските индустрии. Нашите експерти са Андрей Файн – в най-голямата организация за енергийни изследвания в Нидерландия. иновации, политики, свързани с декарбонизацията. Това е от огромно значение за нашата дискусии нашата работа, така че да чуеме гласът на Нидерланди. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас, че сте тук, за да разгледаме един ключов въпрос. Промишлеността и енергийния преход. Няма енергиен преход без промяна на структурата на промишлеността, тъй като от промишлеността е генератор на голяма на голямо количество емисии над една трета и, по, и, по, и по-специално химическата индустрия и, топлофи, и топлофикацията. Така че В химическата промишленост има процеси, които изискват много високотоплинни процеси, които са много специфични и процесите са и много различно. Първото нещо, което трябва да разгледаме е подобряването на енергийната ефективност. Виждате тук по потенциала за по-добра енергийна ефективност във всички отрасли включително и в промишлеността. Наистина през последните години промишлеността направи много големи усилия, но има още какво може да се направи, като, например, много конкретни мерки за електронен контрол на топлинните помпи, и по-специално мерките, които могат да се вземат в отрасли като стомана, цимент, амоняк и така нататък. Разгледам, разглеждаме последно поколение промишлени процеси или въвеждане на съвсем нови процеси. виждате тук така наречения Хисерна. Това е нов процес за отпадането на на въглища и на пелети от е, използването им в доменните пещи като целта е намаление на емисиите с 80% чрез процес на улавяне и съхранение в а, стоманно обработката. А, улавянето и съхранението на енергия и по-специално в а, а, ту, тур, турбините за тупла, туплафикация. Виждате целите изписани а, в а, тук в, на на, на края на, на този график. Много важно е да се, да се намалят емисиите от тежката промишленост и по-специално от химическата промишленост и комбиниране на този процес с улавяне и съхранение на е, емисии може да доведе до отрицателни е, емисии. Но разширяването и увеличаването на, съхр... на процеса на улавяне и съхранение изисква много големи инвестиции и нови технологии но чрез този процес 20% от емисиите могат да бъдат намалени дори повече, особено в региона на Северно море. Това обаче може да стане само чрез сътрудничество на общоевропейско сътрудничество Необходимо е да се проучат местата, където могат да бъдат инсталирани тръбопроводите. В, момент, в момента се правят изпроучвания в тази област. Колкото до рафинерите, има доста различни опции за комплексите за рафиниране на биомаса, като това може до, доведе до, до, до спад с 80 до 90% на емисиите и дори в специфични случаи да доведе до отрицателни имени. Друг важен елемент – кръговата економика, която е от огромно значение за е, намаляването на емисии в момента има много голяма енергоемкост в промишлеността, свързана с производство на, на пластмаси и е, други. Рециклирането ще доведе до много е, значителен спад на емисии, но необходимо е също така да се използва по-малко суровини. И също така друга опция е електрифицирането на промишлеността, която може да доведе до спад на търсене на топлиноемки процеси в зависимост от вида заводи или предприятия могат да бъдат избрани различни опции. Като въвеждане на нови материали и за производство на зелено електричество, което да се използва в промишлеността. Основното ни е послание е, че имаме много различни а, опции, много, много въз, възможности за използване на възобновяеми източници, а, въвеждане на така нареченото зелено електричество, подобряване на процесите за улавяне и съхранение на емисии, като всичко това може да доведе до намаляване с 90% на емисиите с парников ефект или просто тяхното а, а, изчезване. Имаме ли обаче достатъчно така наречен зелен водород, който да използваме. Това е въпроса, който трябва да бъде решен в следващите години. За това от една страна трябва да разглеждаме структурата на самите предприятия и от другата, друга страна начин за използване на тези нови методи имаме ли достатъчни системи за улавяне и съхранение, имаме ли достатъчно биомаса или не, имаме ли достатъчно технологии за производство на водород. Отговора на тези въпроси може да предопредели съвсем други решения. Целта все пак е до 2050 година да намалението на емисии да е от около 90% благодарение на използване на слънчева или вятърна енергия. Но системата може и да се промени при използване на водород – Това са, разбира се, двете крайни, два, два крайни решения, две крайни решения, но както виждате, трябва да се може би да се вземат решения за така наречени смесени методи и процеси, в които промишлените процеси са много по-тясно свързани с процесите на производство на енергия. развитието на електролизните процеси, които могат да, спом, да, да спомогнат за производство на така наречен зелен водород, който ще бъде много малко енергоемък. Както виждате, тук има една много сложна схема, която представлява раз, взаимозависимостта от, на различните компоненти. Необходимо е обаче да намерим економически стимулиращите модели, които ще е, могат да бъдат въведени в различните економически отрасли. В региона на Северно море вече се изпълняват различни проекти от различните промишлени отрасли за развиване на интегрирани екосистеми. Целта е биомасата да бъде разделена на две с е, високоефективна, е, високоефективна, като високоефективна суровина и използване на другата суровина. И в заключение, като цяло, равносметката е положителна и имате е, предприемат се мерки за декарбонизация на економиката и създаване на е, система за отрицателни е, емисии в е, бъдеще в някои промишлени отрасли, като стоманообработката и стоманодобива се, се полагат много усилия. Разбира се, трябва да се разглеждат различните отрасли по-отделно и да се предвиди едно а, интелигентно и дългосрочно планиране, което да даде възможност за а, кон, конкурентоспособен преход. няма един вариант или една опция за решение на проблема. Има комбиниране на различни методи и опции, по балансиран начин. Става дума за един период от 30 години, един промишлен цикъл, който има нужда от, от стабилност. Благодаря, прекрасно, много интересно, но много моля всеки един експерт да не надвишава 10 минути, защото имаме е, много а, е, работа. Господин Стефан Лектенбюмер от е, Института в Вупертал. Чрез е председател на отдела за структури за бъдеща енергетика и мобилност. Също така работите и по експерименталните и, и енер... енергийни системи с специален фокус върху устойчивите енергийни системи в университета в Лунд, а вашите научни изследвания са съсредоточени най- наред другите ми върху устойчивата изграждане и планиране на инвенторни и проекторни схеми за емисия въглерод от парникови кази. Много, много интересна е областта ви на научни изследвания. On climate neutrality благодаря ви. Радвам се тази възможност да обсъдим с вас важната тема за въглерода като възможност за предоставяне на нови възможности за основните индустрии в Европейския съюз. Може би няма да ви изненада, че след оратора от Нидерландия ще се изкаже оратора от Германия. Видяхте картата и видяхте къде са основните клъстери от енергоемки индустрии в Европейския съюз. Тоест, основната част е съсредоточена в Германия, Нидерландия и Белгия. Това е основният клъстър и за това обяснява защо сме тук. Важно е да обсъдим темата международен план, защото тя, това са проблеми, които не познават граници и а, знаете, че основните индустриални мощности в, на Германия граничат с тези на Белгия и на Холандия, затова е важно да обсъждаме всичките си теми в международен план. И така, защо се съслушаваме върху базовите индустрии? Защото те са много важни от гледна точка на климата. Пет са основните материали, които произвеждат 20% от общите емисии от паникови газове. Както виждате, стоманата, цимента, пластмасата, алуминия, хартията представлява над 50% от, от производството, водещо до на емисии от парникови газове. Така че при нас производството е сравнително стабилно, но се засилва производството на световно равнище, се очаква почти отвояване на общото производство през едните десетилетия. Така че е много важно да се замислим как можем да намалим емисиите в тези особено енергоемки сектори. Не е невъзможно намаляването на въглерода, но ще трябва да намерим много по-предизвикателни решения, които далеч надхвърлят енергийната ефективност, както обясни и колегата преди мен. Говорим за директни и недиректна електрифициране, като голяма част от непрякото електрифициране всъщност значи прилагане на технологии, основаващи се на въглерода на водорода, извинете. Но едновременно трябва да се прилагат и принципи за улавяне и съхраняване на въглерода. И за да могат да се приложат също така и кръговият е, економика е много важен елемент. Но за да могат да се предложат тези системи, имаме нужда от много по-съществени реформи, отколкото при изолирането на сгради, например. Всъщност, по-голямата част от технологиите вече са на лице, но сега трябва да ги разработим и да инвестираме при много високо рискови обстоятелства. На второ място имаме нужда от инфраструктура. Както стана ясно, имаме нужда от огромни инфраструктури под формата на електричество, на възобновяеми енергийни източници, е, водород и други. Ако решим, че ще не наблегнем повече на лавенето и съхранението на въглерода. Разбира се, имаме нужда от инфраструктури в това отношение. И трябва да се занимаем с структурите за разпределение на разходите, защото голяма част от тези преработващи индустрии ще се променят значително, когато приложим тези новаторски проме... методи. Те ще имат действително радикално въздействие върху някои индустрии, върху някои региони на Европейския съюз. И така, нека сега се върнем на предизвикателствата. Нека да погледнем производството на стомана, цимент и е, химическата промишленост в Европейския съюз. В момента те отделят близо половин милиард е, тона въглероден диоксид. Целта ни е да стигнем до е, емисии близки до нулевите до средата на века. Как можем да го постигнем? Има три основни начина. Първият е кръговият елемент и намаляване на първоначалните суровини. Тоест, ако използваме вторична стома, не можем да постигнем висококачествени продукти поне в 90% от случаите. Същото въжи и за алуминия. Възможно и в химичната индустрия, но не е толкова лесно. Съгласно нашите предвиждания, кръговата економика ще доведем до намаление, е, научното намаление в размер от 20 до 50%. Втората стратегия е, са е, научните пробиви и електрическо основаващо се на възобновяеми енергийни източници. Очаква се също така и а, значителна промяна и увеличаване на делът на ВИ, което ще доведе до значително намаляване от 44 до 64% намаляване на емисиите въглероден диоксид в този сектор. И последният метод е улавянето и съхранението на въглерод. Тук се очаква въздействие от 5 до 25% съгласно нашите изчисления. Така че това са най-общо казано предвиждания стратегиите. Колегата преди мен ги представи по-подробно до стратегиите за декарбонизация на тези промишлености. Имаме нужда от цялостна визия за тези промишлености и да гледаме на тях от гледна точка на кръговата економика и на затвореният цикъл. За съжаление, голяма част от тези индустрии не са много новаторски. Това не въжи примерно за химическата индустрия, но въжи за някои от другите. И затова трябва да разгледаме цялостната система на новаторство. Няма да навлезам в подробности, но ще се опитам да ви дам привкус за това как може да изглежда промяната в областта на стоманодобива, например. В момента говорим за първоначално производство на стомана, вторично производство на стомана и горещо и студено вълцуване. Много често обаче забравяме, че следващият етап е манифактурното производство, т.е. сторож на сгради или производство на автомобили. На практика разполагаме с огромен запаси от стомана над 7 милиарда тона и също така голяма част от стоманата се, изна, се изнася. Така че има възможност за новаторски решения по цялата верига. Много е важно да се стремим към декарбонизация на първоначалното производство на стомана чрез, чрез употребата на водород, но можем да постигнем намаления на производството на, еми, на емисии по цялата верига, включително и разкривайки нови бизнес възможности. Тоест трябва да надхвърлим обхвата на традиционната традиционните индустрии, въпреки че те, разбира се, си остават много важни. Четири са областите на възможна нанесене, които искам да се спре. На първо място са а, доставките на енергетика. Това е много важна на енергия. На първо място имаме нужда от много научно развойна дейност и инвестиции в новите технологии. По-голямата част от тези технологии вече са измислени, но трябва да започнем да ги прилагаме на много по-масштабно и да ги изпитваме на място. Т.е. имаме нужда от инструменти, които ще позволят на помещеността да се възползва от тези нови технологии. След което трябва да настояваме за затвореният цикъл, за да може да има реално търсене от страна на помещеността. И не на последно място, разбира се, трябва да насърчаваме кръговият аспект. Това е основният начин да се гарантира, че ще има достатъчно търсене за по-скъпата, по-низко въглеродна енергия. И това е основното предложение, т.е. обединяваме политиката в областта на климата, енергийната политика, индустриалната политика, политиката по отношение на суровините. Разбира се, много е важна научната развойна дейност и не бива да забравяме и структурните политики, защото често това са проблеми, които се случават в много ограничени по размер региони, т.е. основно бившите миньорски региони. Затова е важно да се, подпомогне и чрез структурната политика. И накрая ще завърша с шест смели препоръки, които идват и от моя институт, и от Института за промени в индустрията от 2050 година. Имаме нужда от една а, водеща мисия на Европейския съюз, ориентирана към научно-развойна дейност в, за декарбонизация и, и а, нисковъглероден подход и кръговост в тези индустрии. Имаме нужда от стратегическа последователност, нуждаем се от финансиране, както вече на няколко пъти казах, за да започнем и върху да засилим инвестициите в базовите индустрии, тъй като нямаше много сериозни инвестиции в тях през последните ам, години, или ако има инвестиции, т.е. са били в Юго-Источна Азия, а не тук в Европейския съюз. Имаме нужда от стратегическо а, планиране на инфраструктурата и развитие. И не на последно място имаме нужда от а, пазар за тези нови стоки. Благодаря ви. И аз много ви благодаря за много интересните коментари. Благодаря ви. Сега може да пристъпим към а, разискването. Кой иска да вземе думата? Господин Герике. Але dosyć takie y, e, pomieszane. Myślę, że trzeba z tego wszystkiego Благодаря ви, когато казахте. До тук беше много интересно. Ми се струва, че смесихме няколко теми, мисля, че има различни възможни подходи към нуждата от енергиен преход. От една страна е енергийната ефективност, като по отношение на енергийната ефективност законодателната рамка не е достатъчна. Според мен директивата за енергийна ефективност, която приехме, беше много голяма грешка, тъй като тя на практика ограничава възможностите. А енергийната ефективност се основава на рециклирането на суровините, а не върху инвестиране в е, възобновяемите енергийни източници. На второ място обсъждате възможностите за декарбонизиране на основните индустрии чрез е, е, техники за улавяне и съхранение на въглерод, включително и чрез биомаса. Чрез програмата такива технологии държавите членки могат да постигнат заложените им цели и ако сравним какви са секторите на сувините? виждаме, че има огромни разлики. В Половие около 6... Полша 70 и няколко процента ефективност. И така. Не, не, не само ни трябва нов е, метод за Не нека не забравяме, че въглерода може да се превърне в много важен източник за производство на водород и по-специално в тежката промишленост. Разбира се, целият процес е много сложен. Металургията на водорода ще бъде нещо много интересно, но ето карат ме да млъкна. Благодаря ви. Ще ви моля да се ограничавате в рамките на две минути, защото са предвидени три дискусионни групи и трябва да приключим най-късно 12.30. Zunächst mal vielen Dank. Ähm, es gibt eine gute und eine schlechte politische Nachricht. Die schlechte Nachricht. Господин Елер, благодаря ви. Ами, чухме една добра и една лоша политическа новина. Добрата новина е, че по-голямата част от всъщност лошата новина е, че беше намален а, делът на програмата Хоризонт 2020 година, отделена на енергийния преход. Добрата новина е, че благодарение на нашите изменения успяхме да върнем по-голямата част от а, предвидените средства в програмата. А сега по коментарите на нашите гости. Споменахте, че стоманодобивът не е сред най-новаторските промишлености. Има обаче и проект, който предвижда значително намаляване на въглерода в Ударянето отделянето на емисии от въглероден диоксид в тези промишлености и преминаване в по-голяма степен към технологии основани на водорода. В Германия обаче се оказва, че употребата на водород е силно ограничена заради законодателната рамка в Германия. Тоест, техно... решенията на, технологич... на технологично равнище съществуват, но се сблъскваме с пречки на регулаторно равнище. Очевидно трябва да продължава и научната научно-развойната дейност, включително и по отношение на фундаменталните научни проучвания. Вторият, вторият изход, който си направих от вашите изказвания е, че технологиите за улавяне и съхраняване на въглерода на европейско равнище към момента са истински провал. Така че не може да се умисли подобни технологии на местно равнище или пък съхранение на въглерод в открито море. Питам се дали има потенциал в този вид технологии. И последният ми въпрос. В момента водим преговори с съвета. Между другото, съвет е доста скептично настроен към подобни идеи. Наясно съм и каква е позицията на правителството на Нидерландия по въпроса. Те са против. Частният сектор също не е много благоприятно настроен, но имаме проект. Не знам дали смятате, че има потенциал за разработването му. Госпожа Ван Бремт, благодаря ви, господин председател. Ако правилно съм ви разбрала, все още не знаем как ще изглежда енергийния микс за бъдеще. Но според, и според двама ви можем да постигнем очакваните резултати, което е много добра новина. Но обаче няколко практически въпроса към вас. Преди 2050 ни чака 2300 година и до тогава трябва да вземем някои конкретни политически решения моят избирателен регион е Антверпен и там се предвижда изграждането на нови структури на химическата промишленост. И аз се питам дали това е много добра идея, предвид всичко, което чухме днес. При вид настоящото равнище на напредък в, в индустрията. Смятате ли, че сега е подходящия момент да се изграждат нови мощности и какви цели би трябвало да си поставим, да си поставим ние като политици? Тоест, дали трябва да има задължителни елементи за лавяне и съхраняване или лавяне и употреба на въглерод при изграждането на нови мощности. Знам също така, че има съвместни проекти или по-скоро проекти за съвместна потреба на съществуващите помишлени мощности между съседните държави членки, но доколкото знам, сектора не гледа много положително на тези проекти. Знам също така, че към момента има сериозен недостиг на финансови средства. Така че смятате ли, че имаме нужда от допълнителни приходи, случаи, като например въвеждането на някакъв вид данъчно облагане на въглерода на европейско равнище? Господин Явол, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на гостите ни, че споделиха мнението си с нас по тази важна тема. И двамата споменахте, че имаме нужда от ам, съчетаване на различни технологии за намагаване на въглеродния печатък на основните базови индустрии в Европейския съюз, т.е. съчетаване на възобновяемите енергийни източници с технологии за улавяне и съхранение на въглерода, например. Но се питам дали вместо да определяме такъв такова съчетание от технологии като политически взимащи решения. Не е ли по-добре да направим а, оценка на цената на тези технологии и да вземем решение въз основа на тази оценка, коя технология е най-подходяща за нашата економика? Технологията за лавяне и съхранение на въглерод, например, е технология, на която индустрията като цяло гледа положително, но която си остава доста скъпа. Така че вие какво смятате, кой е най-добрият метод? Благодаря ви. Thank you very much, Chair. I have a few questions. Uh, I will try to be... Господин Скрилек. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса. Първият е свързан с е, кръговата економика. Споменахте, че това ще бъде основа на движеща сила на европейската економика до 2050 година. Към момента обаче разполагаме с законодателна рамка на принципно равнище, но ни очакват доста пречки при ам, през, ам, адаптирането на същата инфраструктура. Някои държави членки настояват да се използва изгарянето на отпадъци като метод за производство на енергетика, други пък настояват за други методи за управление на отпадъците. Та, смятам, че лично има нужда от по-добра хармонизация на методи за кръговата економика, които се прилагат в рамките на Съюза. Също така все по-често тежката металургия се изнася извън Европейския съюз, тъй като това е по-изгодно за големите компании. А пък нашите мощности тук в Европейския съюз не се използват достатъчно. Следващият ми въпрос е свързан с новите технологии които би трябвало да доведат до напредък през едните години. Струва ми се, че има противопоставяне между обществения интерес, защото ние подкрепяме споразумението от Париж за намаляване на емисиите, но от друга страна тези нови технологии трябва да бъдат а, на приемливи цени не само за най-развитите страни в Европа, но и за останалите. В момента има проблем с технологиите в областта на възобновяемите енергийни източници. Оказва се, че те са по-достъпни за по-развитите страни в Европа, колкото за по-малко развитите. Третият ми въпрос е свързан с енергийната ефективност на сградния фонд. Спомена всички проблеми в стомодобивната и циментовата индустрия, свързани с големите мощности. Как обаче си представяте, че ще се променят материалите, които използваме е, в строителството? Например, дървото може да замени цимента в някои случаи, т.е. не е нужно винаги да се случава върху новите технологии за производство на цимент, например, но и да се опитаме да заменим крайният продукт от това производство в строителството. И другият важен сектор е транспорта. Разбрахме, че най-накрая сме постигнали някакво споразумение за камионите. И последния ми въпрос е за график. Кога, кога смятате, че трябва да вземем крайно решение, кой вариант искаме? Много ви благодаря. Скъпи приятели, не забравяйте, че имаме още четирима гости, т.е. продължава дискусията. Това бяха всички въпроси към момента. Сега ще ви помоля да започнете с отговорите и коментарите си. Благодаря. Благодаря ви за отличните въпроси. Добре би било с по едно изречение да може да се отговори на всичките ви въпроси. Опасявам се, че няма да е възможно. Първо, аз много се радвам, че тук се проявява е, едно задълбочено разбиране на връзките между техника, технология и, и политика. И наистина е много разумно политиката да се насочи към общото намаляване на емисиите в промишления отрасъл, вместо да се насочва вниманието единствено към ефективността понеже това може да ни отведе към все по-скъпи решения, които да не породят очаквания емисионен резултат. И по този начин започват да се очертават и някои отговори на равнището на отделното промишлено предприятие, на равнището на отделните общности. Решенията могат да бъдат различни в зависимост от спецификата Значи, е, е, УСВ не винаги е подходящо решение, на други места биомасата е по-подходящо решение. Нашите изчисления последователно сочат, че ако се подходи прагматично и в дългосрочен план към едно бъдеще без въглерод, се очертават някои стъпала, неща, които могат да бъдат направени веднага и други, които могат да почакат, докато новите технологии е, добият зрялост. И подобен гъвкав подход е изключително ефикасен политическа гледна точка. И разбира се, ние изцяло споделяме помежду си възгледа, че новаторството в промишлеността и в енергийната инфраструктура е от съществено значение. Ние добре познаваме тази, тези криви на, на прогреса. <clears throat> Знаем също и по себестойност как се движат нещата. Вземете за пример слънчевите панели или вятърните генератори. Имаме достатъчно полуки, които можем да извлечем и да ги приложим в развитието на новите енергоисточници. В Европа имат доста добро познаване на материята. Разбира се, главната предпоставка е стабилност на политиката, последователност на новаторските усилия. Е, и е, е много, много положителни са общите инициативи които предприема Европейския съюз на общо европейско равнище, например, за стоманодобива, за химическата промишленост, общо за целия европейски отрасъл, и нали, по, по, поевтиняване на електролитите и така нататък. Ние знаем всъщност как може да стане това. Знаем, знаем каква ще бъде кривата на това развитие, но натиск във всеки случай трябва да се упражнява непрекъснато. Е, и пак, както по отношение на улаването и съхранението на, на въглерода, през последните десетилетия, 50 години, е, е, се говори за използването на емисиите за гориво, примерно <coughs> димния, димния газ. Поначало технологията е, труд, е сложна, и, и скъпа, но, но, но не винаги е, е така. Напоследък е, виждаме нововведения в това отношение, които с цял порядък качествено повишават ефективността и понижават себестойността. И вече, що се отнася до цялостната инфраструктура, това е по-скоро работа на държавата, колкото на отделните промишлени отрасли. Е, обезпечаването на, на това индустриално сърце на Европа с инфраструктура е, е усилие многостранно. Е, например, в Североморския регион, ако всеки върши нещата по-отделно, не координирано, разликата в економическия ефект би възлизала на милиарди, до, до 3 милиарда евро плюс или, или минус. Тоест економии биха могли да бъдат реализирани от такъв порядък, ако подходът е координиран и многостранен. Значи промишлеността трябва да играе своята роля, да предложи стопанския модел. Е, много са възможностите е, нашата промишленост да остане конкурентоспособна. Да не забравяме, че европейската химическа промишленост е сред най-мощните. Е, ако вземем Бенелюкс и Германия, но перспективите са неблагоприятни, тъй като вече не разполагаме с ефтината суровина, нефт и газ. Новата, по-ефтина петрохимическа промишленост, основана на изкопаеми източници, ще се развива в САЩ и в Близкия изток. И, и следователно трябва да насочим вниманието си към нисковъглеродните технологии и производства. И е, това е дългосрочното гледище, е, което надявам се да бъде споделено от политиците. Много са промишлените среди, които желаят да се движат на там, които разполагат с <clears throat> новаторския, научно-изследователския капацитет, но следва да бъдат подкрепени от правителствата. Благодаря. Следващият е, ни докладчик да, благодаря ви. Наистина, не бива да, да забравяме, че редица от промишлените отрасли в Европа могат да, да загинат въобще не ги очаква особено светло бъдеще, ако не е, насочи вниманието си към нещо, което бих нарекал, ако щете, последен шанс. И все пак шанс има. Е, необходимо е новаторство във всички направления по отношение на кръговата економика. Специално за енергоемките отрасли е необходимо мащабиране – което означава инвестиции, което означава пазари. И следователно общоевропейското усилие е нещо изключително важно. Е, фонда за, за новаторство е, е изключително важен инструмент, като се има предвид, че става дума за крупни капиталовложения. Нещо друго важно е, е да, производство на водород е, във връзка с туманодобива. Повечето от е, компаниите в тази област вече са е, заявили намеренията си да се движат нататък. Е, в е, Швеция, например, по оценки се говори за не повече от 20% нарастване на себестойността и т.е. ако се разчита на водороден енергоисточник за стоманодобив, което е приемливо, имайки предвид очакванията за цената на въглеродните емисии, но не е ясно дали каква е проектната готовност на, на, тези, на тези предприятия. На, на, на, е, на, е, е, да не говорим, че е нужна инфраструктура. Нужни са значителни, обе, значителни обеми зелен, така да се каже, екологосъобразен водород. и, и тук трябва да се намеси държавата. Що се отнася до ОСВ, е, е, ако сте запознати с моите разработки, това е сред най-дребните решения. В производството на цемента, ако се интегрира с производството на стомана, да, би могло да се да се получи ефект. Но поначало улавянето и съхранението на въглерода е, е, е, се очаква да има относително незначителен дял. Разбира се, целенасочено, ако се насочат тези проекти. Тоест, ако, ако се отчита спецификата, могат да имат положителен ефект. И последно за себестойността, разбира се, всичко това има, има, има сериозна цена е, и, и не е лесно да се намери най-подходящата себестойност. В това отношение пазарът не винаги може да реагира достатъчно бързо и ефективно. Но да вземем една пластмасова бутилка, за да я освободим тази бутилка от въглеродна емисия, ще, ще стигнем до близо три пъти по-висока цена на дребно на тази бутилка, от което следва, че просто никой не може да излезе на пазара с такава бутилка. Е, от друга страна обаче, в зависимост от приложението на тази пластмасова бутилка, например в козметиката, трикратното и ускъпяване не би имало чак такъв сериозен ефект върху крайната цена. Ето и това, това са е, е, политически решения, които трябва да бъдат вземани много внимателно. А, благодаря ви. Благодаря ви за прекрасните изказвания. Е, имаме още 3-4 въпроса, обаче се отказвам да ги задам, понеже имаме още 3-4 докладчици. Е, но ние сега едва започваме този разговор. Благодаря. Следващите двама наши е, докладчици са относно бъдещето на водорода в бъдеще, професор Пол Доц. Господин Хаджи Маркаки също е наш докладчик, бивш член на Европейския парламент и други. Да веднага ще пристъпим към първия от тази група докладчици, господин Доц, професор, който е, специализира в е, моделирането на водородните и биоенергийните системи и съхранението на енергия, разработването на енергийни модели, е, основани на водорода бъдещето на газоразпределителните мрежи на Великобритания. Интересно, това е, това е друга особена тема. Преход към нисковъглеродна економика в Великобритания е, и въпроси за безопасността и, и е, економическия ефект в е, ядрената енергетика. Но да видим сега какво ще бъде бъдещето на водорода Както става ясно, вероятно, аз съм специалист по всичко. Они нали така ме представиха. Е, но общо взето аз си седя в кулата от слонова кост и съм произвел немалко разработки по водорода е, Разбира се, занимавам се и с системни връзки, с инфраструктурни разработки. Искам да кажа, че погледа ми към енергетиката е доста широк и не съм някакси особено пристрастен към водорода. Но той, разбира се, е, участва в е, моделирането, с което се занимавам ежедневно. Е, тук ние се опитваме да по един и друг начин да декарбонизираме економиката на минимална цена. Така че да видим какво ни казват тези модели. И това е един типичен модел на 80% намаляване на парниковите емисии в Великобритания. И кой е най- ефтиния начин да се декарбонизира Великобритания, е до 2050 година около 20-25% от крайното енергийно потребление може да бъде от водород. 40% от това е в промишлеността и за нейното декарбонизиране, топлофикацията, битовата теплофикация и до някъде имаме транспорт. Общо заето повече от 105 джаула какво са правили други колеги в това отношение. Е, подобни са резултатите за транспорта около 505 джаула, малко по-малко в тежката промишленост и нищо за топлофикацията, като, като принос на водорода. Значи не сме съвсем на едно и също мнение. Но да видим горивните клетки в транспорт за, за автомобилите. Още сега може да си купите такъв автомобил в Европа. Това е ново все пак нещо и е, и е сериозна стъпка напред от последните няколко години. Е, е, мащабното серийно производство на тези автомобили, хиляди в далечния изток, датира от последните няколко години, но скоро себестойността им ще намалее значително. Виждаме и други е, видове транспорт, това число карите, товарни камиони, автобуси и дори влакове. А в нашия модел водородният транспорт не присъства в такава степен. Международните организации, международните научни общности мислят в същата посока. Ако вземем KPMG, през 2019 година те са задали въпрос към ръководители на стопански предприятия какво мислят за електромобилността. 70-71% са съгласни, че е, тя има бъдеще. В Германия колкото по-висшестояще съответния ръководен кадър, толкова по-положително е настроен. from various people, particularly the Hydrogen Council. And the Hydrogen Council itself has attracted a really wide. Um, между другото, трябва да споменем така наречения водороден съвет, който се ползва с голяма популярност посредък. Разбира се, не можем да не отбележим и липсата на ползващи се с доверие альтернативни изследвания за ефекта от водородизацията в световен мащаб. Това предполагам повечето от вас са го виждали. това е е, автомобил с горивна клетка. Е, да имаме акумулатор, е, но в чисто електрически автомобил имаме повече батерии, повече акумулатори. И разбира се, имаме тук съдържател на, на водорода. Всякакви хибридни варианти, разбира се, са напълно възможни. Интересно е да видим какви са експлуатационните разходи. Колко ще ви струва да сте собственик на такъв автомобил? Вижда се общо заето, че в червено горивото във всеки един от случаите представя относително малък дял от експлуатационните разходи. Инфраструктурните разходи също са твърде малко. Ако погледнем е, себестоеността на самите горивни установки, пак като част от общия разход за придобиването и експлуатацията на този автомобил, и възоснова на прогнозни цени, които далеч не са така сигурни, за разлика от себестоеността на водорода в бъдеще. От към 2030 година, виждате, сега, различните е, е, горивни установки или, или е, силови агрегати е, ще се изравнят по цена около 60 000 лири стерлинги. И полуката тук е, че всъщност не можем да кажем коя ще бъде най-ефтината технология в бъдеще. Но, но виждате, клонят, сближават се кривите. Е, имаме, имаме горивни помпи, водородни бойлери, ако вземем топлофикацията. Също и е, съответно клиентът ще е готов да заплати повече, за да получи по-високо качество. Така че тук имаме една надпревара в новаторството между различните технологични решения. И това е важно да се спомене, защото новаторството всъщност има, има своя економически ефект. Данните тук са от Япония и, и Корея, пазара на горивни клетки с намаляване на себестойността във времето, повишаване на заетостта в отрасъла. Това е един класически пример в подкрепа на новаторството. Къде е Европа на този фон? Тук виждаме дадените патенти по няколко страни първо, горе имаме горивни клетки, което е изследователския проект, а долу имаме вече комерциализацията в, в горивни клетки. Виждате, областта става все по-зряла, броя на дадени патенти намалява, докато броя на заявките расте. Но интересното е, че в Япония и Корея патентите са далеч повече, отколкото в Европа. Европа не води в това отношение. Можем да видим също така е, внедряването и държавната подкрепа по страни. В Япония особено са положени сериозни финансови усилия в топлофикацията и автомобилния транспорт за внедряването на горивните клетки. Германия и Великобритания са свършили немалко, но, но другите ги няма. И в това отношение, следователно, Европа поизостава. Благодаря. Следващият ни гост е, е, е Йорго. Е, отличен пример за това, че след Европейския парламент има втори живот Можем всички да помислим оптимистично върху това. Генерален секретар от 2016 година на Водородна Европа. И аз съм е, сигурен, че той, е, благодарение на своя опит, е, може да постави кръгълния камък на съвместните начинания, които споменаха преждеговорившите. говорившите е, помежду ни, Европейския парламент и научно-изследователската общност. Ролята на водорода в бъдещето, Йорго, това е темата. Благодаря, Ержи. Наистина това е много, много интересен отрасъл. Много са компаниите и предприятията, които са членове на нашата асоциация. Да, Ержи, наистина има и живот след Европейският парламент. Е, и аз няма да се кандидатирам за следващите за следващия мандат, но жена ми е кандидат, така че семейно ще продължим да присъстваме. Тук има и представители на комисията. Виждам специално представители на Генерална дирекция енергетика и изследвани. В асо... асоциацията излезе с много интересни проекти. Каква е ролята на водорода? В водорода има седем различни роли, ако искам да ти кажа, че че това не е. Но през 2004-2005 година за пръв път говорихме за а, водорода. А сега, щом отново водорода се появи на сцената, то това е за да бъде един едно решение за бъдещето. повече водород означава повече места за съхранение, но същевременно трябва да се промени и системата на разпределение. Ако използваме други начини на разпределение, на пренос, то те ще, слуш... ще струват много до 20 пъти повече, отколкото ако използваме е, гажо... мрежата за разпространение на газ. Също така системата става много по-устойчива и декар, дър, декарбонизацията на окончателната употреба. Едно е декарбонизацията на, на целият процес и използването на водорода в различните промишлености, по-специално при стон, в добива. Това е тема, която е много актуална. Този график изглежда доста сложен. Виждате топлинната мрежа в синьо, жълтото е мрежата за пренос на газ. Необходимо е тези две мрежи да бъдат комбинирани, за да, за да може по-малката мрежа да се възползва от а, инфраструктурата на по-голямата мрежа, газопреносната мрежа. Разбира се, има и трети вариант, вариант в който да се използва само електричество. Това обаче може да бъде твърде скъпо и най-вероятно няма да бъде развито в различните държави. Изследването на Макензи, което бе започнато неодавна, доказва, че ако приемеме варианта водород, че една четвърта от търсенето ще бъде за топлинна енергия, произведена от с водород. Това означава намаление с 50% на местните емисии и със създаване на над 5 милиона работни преки работни преко създаване на работни места в областта на водородният отростъл. Това бе е, съобщено на съседанието на министрите в Букурещ е, миналата година, но при всички случаи цялата тази информация е на сайта на комисията в следващите години. Виждате малките е, триъгълничета което означава на, на, на, навлизане на пазара през следващите 7 години. Благодаря на всички депутати, които участваха в а, трилога вчера. А, с... И по-специално за натиска, който се упражнява за производството на а, коли с а, водород. А сега, що се отнася до съхраняването? Ако имаме повече възобновляема енергия, се нуждаеме от повече складове за съхраняване. В Европа има доста доста голям капацитет за съхранение 36 милиарда е, кубически метра, които са е, свързани с е, мрежи, газопреносните мрежи. Тоест, Възможно е в, в бъдеще Европа да разполага с 18 милиарда кубически метра складове в солни пещери в Европа. Виждате тук различните промишлени отрасли, в които ще се използва и се използва използва водорода първо, след това използването на амоняк и след това по по-малки пазари в бъдеще. Разпределението ще е след, следното. Ще има спад в рафинирането но произво, про, производството на химикали ще се увеличи и използването на метанол, амоняк и е, други, особено в областта на стоманодобива, където ще се увеличи е, многократно е, търсенето, изразено в пета Аз не знаете е, е член на, на нашата асоциация от Нидерландия. Виждате е, път, пътната карта на тази фирма. Те са много активни ще е, работят и по газовият пакет, който сегашната комисия подготвя за следващата комисия. Те имат а, е, на визия, разбира се, но това не е само визия, а със сигурност мога да ви уверя, че е, ще бъде един проект, който ще се е, осъществи. Става, стават става дума за използването на вятърните турбини офшор, защото газ, газ, няма да се използва вече газ в Нидерландия, тъй като а, употребата на газ доведе до разместване на пластове и земетресения и а, газта ще бъде из, заменен от вятърна енергия знаете, че Шел използва електролизи, метода на електролиза за балансиране на местните топлинни мрежи. Също така има австрийски проекти, Швеция, Германия. И Рефайн, който ще инвестира 10 е, милиарда до 2050 е, година. Благодаря, Йорго, за е, твоето представене. А сега давам думата на депутатите за въпроси и отговори. Два питания имам. Първо питание, to е много ciekawa. Благодаря, господин пред, пред, председател. Е, Водор... Водорода обаче може да бъде много опасен. Затова трябва да знаеме какви... Как, как можем да бъдем защитени от а, е, течове или от а, е, аварии. И второ, има две бази, базисни а, е, технологии за, за производство на е, водород. Електро, електролиза от една страна и а, е, въглерод. Коя, кой от методите според вас е по-ефективен и какви са перспективите за още по-голяма ефективност в бъдеще? Благодаря за тези конкретни въпроси, господин Явор. Първо искам да подчертая следното. Сега ние в, момент, в момента разглеждаме водорода, но ако имаме един по-цялостен подход, ако се разгледаме използването на газ в Европа като цяло, можем ли да разглеждаме микс от различни видове, сортове газ. Вие споменахте, че водорода може да бъде прен... пренасен в газопроводи, в съществуващите газопроводи. Но дали конвенционалната структура може да служи за бъдеще и съществува доста голяма несигурност, що се отнася до дефинирането на е, екологичен зелен газ е, и декарбонизиран газ е, и така нататък. Така че не, не, необходимо е да имаме много по-ясна дефиниция за що е това е, декарбонизиран газ. Е, господин е, е, Герек също спомена за другият е, метод за производство на водород. По какъв начин ще е, произвеждаме водорода? Необходими са устойчиви критерии за производство на а, водорода. Защото водо, водорода ще ни ще спомогне да извършиме а, енергийният преход, но той не е самоцел. Целта не е да се използва повече водород. А, в промишлеността или за генериране на енергия. Така че са необходими критерии за устойчивост. И още нещо. Много, наблегнахте много на съхранението, на складирането, но според мен регулирането на мрежите е, е от огромно значение. От една водо, вод, водорода трябва да бъде включен в цялото регулиране на, на мрежите, не само що се отнася до съхранението му, но и като цяло. Сега искам да задам един практичен логистичен въпрос. Подкрепихме смесеното предприятие или смесената инициатива за водород в рамките на Хоризонт 2020. Какви са е, какви са резултатите, какви са постиженията. Автомобилостроенето се сблъска с много проблеми. А, проблеми свързани с акумулаторите. А, каква, какви ще бъдат целите на, бъдещите цели на това предприятие, какви ще бъдат проблемите, които трябва да избегне. ще е възможно ли да се разгърне проекта за водород? И какви са бъдещите виждания на различните промишлени отрасли. А сега да минем към отговори. Ще започна с първи няколко въпроси, после ще дам възможността на Йоргус да продължи. and whether it was safe to store it in pipelines. Um, we have a lot of experience storing hydrogen pipelines. I think, I think there's about 3,000 kilometers. Първо по въпроса е за безопасността на преносната система на водород и факта, че това е опасна, че е опасен газ. Да, водородът е опасен газ, защото е естествен газ, но опасен по различен начин на сравнение с природния газ. Така че специалистите по сигурността могат да ви уверят, че е, водородът не е по-малко безопасен сравнен с природния газ, просто са различни въпросите, свързани с е, безопасността. Аз, примерно, много повече се притеснявам от е, въглеродния диоксид. Беше задна също така въпроса за това как да се произвежда водорода чрез въглища или чрез електролиза. Можем за това да добавим и биомасата, което би ми направи още по-интересен самият процес на производство. Беше зададен и въпрос за смесването на водород, инфраструктурите с за водород с инфраструктурите за природен газ. Е, да, това беше много голяма тема в Обединеното кралство. надали ще бъде най-добрият вариант да се опитате да декарбонизирате природния газ в 2050 година, защото ще бъде трудно това да се постигне, докато ще съществуват настоящите уреди. Така че, ако искате да можете да използвате газопроводите с по-дългосрочен план за природен газ за водород, то тогава трябва да се обмислят възможности за построяване на мрежата. But, but I would say that if you do go, go through that conversion process, most of the cost of conversion is on the appliances, not on the actual... По-голямата част от а, разходите би трябвало да се разпределят между преустройване на инфраструктурата и а, уреди, които да могат да се включат към системата. И от няколко думи от еднодушна гледна точка говори се за а, зелен водород, когато той е в, в, в, източници и син водород и а, кафяв водород, когато се произвежда изключително с невъзодмиваеми източници. Така че е много важно да се прави това разграничение. Давам думата на Йокус. Благодаря ви. Нека да започна с няколко думи за смесването на а, преносната система за водорода и газопроводите на природният газ. Ами в някакъв смисъл да, до 10% добре, до 20% за някои държави членки няма проблем, но над 20% става проблем за някои а, държави членки. Трябва да се сменят тръбопроводи, трябва да сменят бойлерите за потребителите, но в дългосрочен случай може, в краткосрочен план може би е смислена тази идея, но в дългосрочен план трябва да се създаде специфичен тръбопровод за водород. Вижте колко съществувате в момента трябват и много по-големи е, тръбопроводи, които да могат да пренасят много по-голямо количество. В Нидерланд се появяват първите такива. Няколко думи за безопасността. Споменах 1,3 милиарда оборот годишно. Не са чували за проблеми с сигурността? Не, просто защото се спазват всички норми за безопасност. Има включително и стандарти за солните пещери и за това, кои бактерии в солните пещери реагират при складирането на водород. Всичко това се поручва много внимателно. А сега да отговоря на въпроса ви за различните методи за производство. от а, природен газ или от а, въглерод. В момента се произвежда 95% от а, водорода в момента. Ако се използва уловен и съхранен въглерод, разбира се, тогава става съвсем различни нещата. Но Ако се стигна до електролиза, 80% от а, цената на производството идва от производството на електричество. Има и трети вариант, но нова технология, въведена от СЕФ и което се разглежда от Газпром в момента. Това е метод за производство на а, водород и водород в твърда форма в, под, под а, формата на прах, като може да го, да го посете по формата на хорите или да го заровите в земята. Аз идвам от а, Зарланд, където приключих, където простановихме производството на електричество с въглища, т.е. затворихме всички а, топлоцентрали и мините и сега си даваме сметка как може да се използва останалата прах или в, въглерод под прахова форма. Така че пиролизата определено е по-успешен форма на метод на производство от електролизата. JSW е полска е, дружество, поиска да стане наш е, член, не защото иска да произвеждат водород с е, въглища, не, защото искат да сложат край на производството на въглища и искат да използват затворените мини за производство на водород. Т.е. те са много новаторски настроени. А, послушам господин Елор, Германия обяви 40 милиарда за енергийният преход и вече започнахме разговори с министрите на различните провинции, за да инвестираме в разработка на технологии за производство на водорода, не да прехвърляме всичко на Китай, бяха, обявиха ни за а, важен проект с, от общоевропейски интерес, което е важно, което значи също така, че можем Например, ако ще продължим водород с електролиз, ни трябват 4 гигавата, което е много голям мощност и не може да се инсталират мощностите в Испания или в Германия или в Польша и вече работим за таки, такива пилотни проекти. А сега няколко думи за съвместното дружество. Да, към момента то се случва основно върху транспорта и производството на електромобили с горивни клетки с чиста водород и се оказва всъщност, че в момента има достатъчно е, станции за зареждане в Германия, но няма достатъчно автомобили. Не защото технологията не е достатъчно зряла, а защото нашите германски партньори, въпреки европейски партньори закъсняват. И го казвам най-откровенно. Закъсняваме. И между другото, Европейския парламент трябва да прави едно ясно послание – акумулатори, акумулатори, акумулатори. Противен, само по този начин може да се преразгледа целите на производителите. Така че трябва да гарантираме, че ще набере скорост а, производството на електромобили с а, водород, но за съжаление дебатът като цяло в обществото за сега беше съсредоточен върху електромобилите с а, а, акумулаторни батерии. От тук нататък обаче не, съместното дружество трябва да се отлучава и други области отвъд транспорта. И затова толкова ме радва този сектор, този, тази област, защото имаме нужда от сътрудничество между отделните браншове. Имаме нужда от интеграция на отделно на всички браншове, за да може да се създадат нужните взаимодействия между електропреносната и газопреносната система, например. Имаме нужда от водород и водородът трябва да се впише някъде. Проблемът е, ще го имаме нужда от него и за бъдеще. Така че ако се съсредоточаваме, например, при разработването на системите за УСВ само за стамодобива или само за цимента, ни обяква най-важното именно, че именно водородът е технологията, която ще ни даде възможност да превърнем ВЕИ в енергии, използваеми в транспорта или в сградния фонд. Кристиан, ти познаваш програмата Хоризонт 2020 година, може би по-добре от когото и да е било тук. Но смятам, че сме на прав път. Разбира се, прачката оставя позицията на някои държави членки. Но за втори пореден път министрите на енергетиката обсъждаха водорода като основна тема. Последната неформален съвет на министрите на енергетиката беше в Линц в Австрия. Следващия ще бъде в Букурещ, така че не можем да се оплачем. Министрите проявяват готовност, но трябва да бъдем действа много по-бързо, защото в Китай действат много по-бързо. Благодаря ви и благодаря и на двама ви за всички отговори и разяснения. Вчера се проведе Европейския форум по енергетиката, като беше представен международните агенции за ВЕИ и трябва да отбележа, че те не използваха много често думата водород. И аз ги попитах защо. Защото водородът е много важен. И техният отговор, казвам с две думи, беше ВЕИ и ВЕИ като основен енергоисточник. Докато при водорода това няма как да се случи, защото няма водород в чист вид в природата. Така че много ви благодаря за всички разяснения, за подхода ви. Очевидно е, че темата е много по-сложна, отколкото при простата тема за зелени технологии и ВЕИ. Може би и малко природен газ в началото. Много важен, защото може да се складира, разбира се, но трябва да въведем и водорода по някакъв начин в идеята за ВЕИ. Това ще бъде много важно за бъдеще. Благодаря ви и така стигаме до последната част от изслушването ви. Примерът с енергийният преход в а, а, Германия и започваме с Рафал Байчук, а, изследовател в, в енергията в а, Северна източна Германия. Ще ни даде примера с енергийния преход в Германия. Последният му последната му публикация, посветена на германската енергийна политика и неясното бъдеще на производствата на електричество с въглища в Германия. Запрещително интересна тема. На какво език ще изкажете на английски? Чудесно! Um, Добър ден! Е, за мен е чест, е, че мога да се обърна към тази почитаема аудитория. Ще ви запозная накратко с, с институцията, която представлявам Центъра за е, източни изследвания. Това е един мозъчен тръст, изследваме различни аспекти на политиката в района около нас. На времето занимавахме с съветски изследвания. Сега сме обърнали вниманието си към, към Германия, към, към промишлената политика. А, при установяването на прекратяването на въглищата като енергоисточник. Е, това е нашата тема. Но каква е енергийната стратегия на Германия? Е, една дългосрочна стратегия, датираща от 2010 година, и целта е да се декарбонизира енергетиката и оттам економиката към 2050 година емисиите да са намалели с 80 до 95%. И относителният дял на възобновяемите междувременно да нараства. Това е една дългосрочна стратегия. която ще породи една положителна среда за растеж на, на, на економиката. Виждате в жълто, това са количествените цели, но става въпрос за новаторство, конкурентоспособност и общо економически растеж. Следователно, това не е само една енергийна стратегия, а и стратегия за цялостна модернизация на, економиката на страната. И, и германските лидери, политици и промишленици разбират, че е нужен такъв не просто енергиен преход, а, а трансформация, е, тъй като е, тя е, съдържа възможности за економически растеж. Как се изпълнява до сега стратегията? Виждате, че скоро ще бъде към 2020 година постигнати 18% относителен дял на възобновяемите. Зелената крива е, е много значима. Към 2018 година в енергопроизводство, в електропроизводството относителният дял на възобновяемите ще, постигне, ще стигне около 40%, т.е. сериозно се преизпълнява плана и вече от гледна точка на емисиите, на политиката за климата, обаче има проблем. Германия изостава от плана тук. И държавата вече е, признава, че няма да бъдат изпълни 40% общо намаляване на емисиите към 2020 година. Но все пак се смята, че до 2030 година ще бъде изпълнен плана за намаляване на емисиите с 55%. Тази година правителството възнамерява да, да внесе законопроект за е, климатичната политика, т.е. количествените показатели в това отношение ще станат задължителни. Е, виждате въглеродните емисии от производство на електроенергия. Очевидно проблема е от въглищата. Е, на въглищата се падат близо 80% от емисиите в енергопроизводството, докато с въглища се произвежда само около 40% от произведената мощност. И какъв ще бъде изхода от, това положение? Стратегия има, на лице е и политически консенсус в подкрепа на тази стратегия. Е, в една експертна комисия с участието на лобисти обсъжда въпроса през последните 6 месеца и последния месец излязоха с предложение Виждате какво представлява това предложение в количествено изражение. Към 35-38 година всички електроцентрали, топлоцентрали на въглища ще бъдат изведени от експлуатация. И това, което е предмет на сериозна разгорещена дискусия, е въпросът за структурните фондове колко средства да бъдат заделени за онези части на страната, чието економическо благосъстояние зависи от добива на, на въглища. Разчета е, че всичко това ще струва около 40 милиарда евро през едните 20 години. Както споменах вече, отказа от въглища все още не е нормативно уреден, но, но и това ще стане. И какви ще бъдат последиците? Що се отнася до структурата в електроенергетиката, относителният дял на възобновяемите ще расте, както казахме, към 35-та година е, относителният дял ще бъде поне 60% нещо, което е по-важно, относителният дял на природния газ ще нарасне, обаче петкратно в сравнение с сегашните количества. Около 40% от производството на електроенергия ще се пада, вероятно, на природния газ и това ще има своите последици за относителния дял на природния газ в общата енергийна структура. Вляво виждате е, структурата на енергоисточниците и ще повлияе значително на пазара в Европа. Причината за отказа от въглища преди всичко е за намаляването на въглеродните емисии, т.е. по линия на климатичната политика. Обаче от тази таблица се вижда, че емисиите в електроенергията далеч не са всичко, за да може Германия да постигне своята цел за 55% намаляване на емисиите към 2030 година, е, ще трябва да бъдат предприяти допълнителни действия в строителството, транспорта, промишлеността като цяло. Транспорта, според мен, ще представя най-сериозни затруднения не знаете, че автомобилостроенето в Германия е едно сериозно влиятелно лоби. А, а, до сега всъщност не може да се похвали това лоби с особен успех а, а, в посока към намаляването на емисиите, дори е възпрепятствало някои действия. А, е, прогнозни цени. Слънчевата вятърната енергия ще поевтинява към 2035 година по последователно. И в това отношение повишаването на относителния дял на възобновяемите в електроенергията ще има общо положително въздействие върху цената на потреблението. Е, тук обаче не са взети въглеродните квоти, е, които имат своето влияние върху цената и какво ще бъде политическото въздействие от на тази стратегия. Тук на картата е, виждаме е, страни, които вече извършат преход от въглища или които въобще не, не, добиват въглища от една страна, от друга страна, от тези, които все още не са се е, отказали. Когато. И, и въобще зато виждате едно равновесие. Когато Германия премине в зелено, е, ще остане едно мълцинство от източни и югоисточни страни, това число от страната, от която съм, е, е, които все още ще разчитат на въглищата и това ще породи, разбира се, противоречия. Ще наруши политическото единство по отношение на енергетиката и климата. Това трябва да се има предвид и вероятно ще, се, ще са необходими някои стимули за тези страни в оранжево. И най-сетне на тази карта Виждаме обемите на добив и потребление на въглища. Разбира се, Полша и Чешката република е, се водят в потреблението. Но вижте Южна Европа, Балканите, всяка от тези държави разчитат на лигнитните въглища и ако не желаем всичките е, машини за добив на лигнитни въглища, от които Германия се е отказала да стигнат до е, Балканите, като втора ръка, мисля, че е, трябва да намерим някакъв начин да го спрем това. Благодаря. Благодаря. Много, много, много интересно изказване. Благодаря ви за, за информацията, която ни предоставихте. Сега господин Хаке, професор Хаке от Института по енергетика и климатични изследвания, системен анализ и оценка на технологиите. Е ще ни занимае с е, енергийната трансформация и енергийната економика на Германия. Той е специалист в тази област. Technologies. The floor is yours. Thank you very much, Chairman. So, being the last one... Така, благодаря, господин председател. Поне съм последния докладчик. Не. Things are mentioned already. What you can uh, conclude from this debate is да, да и трябва да направя някои обобщения. И обобщението, което мога да направя, е, че до голяма степен има, има една общност на, на, на, на вижданията за, за преобразуване на националните енергийни системи. Знаем какво е необходимо. Имаме количествени показатели, които не са еднакви във всички страни, но но е, общо взето би било твърде скучно, ако всичко беше еднакво. И така, няма да повтарям, понеже като професор е, не намерих кой знае какви пропуски е, в вашия доклад за Германия. Минавате теста. Все пак бих искал да насоча вниманието отново към Германия. Това е известно, това е брошурата от преди 10 години. А, и стратегията за трансформация на националната енергийна система. Това е, беше широко дебатиран този документ тогава не бе посрещната с кой знае какво въодушевление от всички у нас тази стратегия дори бе обект на известна подозрителност от страна на съседите ни, тези лудите в Германия, какви ги вършат. Но, е, главният приоритет е да, да бъдат сведени до минимум парниковите емисии. И ако бихме се отказали от това, това би имало огромно въздействие върху структурата на бъдещата енергийна система. Това, това трябва да имаме предвид. Всички последващи решения, стратегии, е, концепции и така нататък са водени от този е, генерален приоритет, е, възприят от Германия. Това вече го показахме, мисля, колегите. След разгорещен дебат за преход от ядрена енергетика, сега се води не по-малко разгорещен дебат за изхода от въглищата. И предизвикателството е сериозно. Е, някой казва, че това е просто невъзможно, че Германската империя ще се срине като човек е, на известна възраст мога да кажа, че толкова приказки съм чувал през годините за е, мрачното бъдеще, от кого ли не, за това, че е, бедствието чака на прага, че вече не ми се слуша. Е, всичко това съм го чувал Ех, просто не струва хартията, на която се печата. Но сега Главният въпрос тук е за лигнитните въглища и тяхното бъдеще и, и, и какви структурни промени ще са необходими в добивните части на страната. И те са три неща. Работни места, работни места и пак работни места. И разбира се, създаването на работни места струва пари. Това отделно. Така че съвсем накратко е, е, проблемите, с които се сблъскваме в момента, е, че от една страна свиваме технологичния си портфейл, това вече е тенденция, и излизането от, от е, въглишна зависимост допълнително ще свие технологичния портфейл. Друг един момент, който е предмет на сериозни спорове, е за управлението на порасналата в резултат от изхода от въглищата колебливост на а, снабдяването с а, електроенергия. Смятаме, че до сега се справяме с тази широка колебливост на снабдяването. Предизвикателства има и ще има, но лично аз не се опасявам особено, тъй като ако се оставим това да определя бъдещите ни действия, то би означавало да разчитаме по-скоро на разгорещените си глави, отколкото на хладния разум. Напълно възможно е да се управлява, с други думи, нестабилността на, на електропотока в резултат от технологичните промени. Възникват трудности, що се отнася до мрежата, до нейното преструктуриране. Помолиха ме да, да говоря по-бавно, казва докладчик, като че вида на вниманието на председателя, който пък го приканва да побърза, уверявайки го от друга страна, че преводачите, заради които той говори бавно, скоро ще си отидат, е, по-точно казано след 5 минути. И ще трябва да си останем на английски. 6 минути, добре. Да, е, преструктурирането на мрежата е предизвикателство. И, и тук се изостава. Определено се изостава от, от графика. Е, в тази връзка се, се е, ширят всякакви обществени настроения. Знаете, никой не иска в задния си двор някаква инсталация, някакви кабели, които да, да минават над главата му и така нататък. Тази сутрин говорихме за крайното потребление. Има много проекти за пишаване на ефективността, за намаляване на, на, на въглеродните емисии. Но това, което до сега не бе споменато, е въпроса за обществената нагласа, за обществения прием. Макар и да, да, да има сериозна подкрепа за стратегията. На местно равнище е, има много такива настроения, известни на английски като нимбиз, не в задния ми двор. Нали, другаде може, но не и у нас. И сега имаме тук един доклад. Доклад от комисията на вниманието на правителството и се обсъжда до каква степен констатациите, съдържащи се в доклада, да се превърнат в официална държавна политика. И накратко, първите реакции на този доклад са е, обсъжда се кой е питан. Е, достатъчно представителна ли е въпросната комисия за въглищата? Е, Въглишната комисия, така наречена, изготвила този доклад. Има хора, които не са били чути и които се жалват. Е, от депутати от Бундестага е, се пита, а участвал ли е парламентът? Е, и, и се дали говори, че правителството се опитва да заобиколи um, събранието. След това Колегите тук вече говориха за финансовия ангажимент. Не е ясно тези 40 милиарда по, по оценка разход за въгледобивните райони, доколко точен разчета, доколко са на лице тези пари. Но, отново, централният въпрос не е за трансформацията на енергийната система а за степента и посоката, в която следва да се трансформира цялата економика. В това число заетост и растеж в, в най-различни сфери на, на, на обществения живот, които, разбира се, имат отношение, към, имат значение за обществото и общественото мнение. И аз бих могъл да ви цитирам дословно това, което е казано тук на този диапозитив, предполагам, че вие ще си го прочетете сами. Сега на дневен ред възниква въпроса и за газопровода 2 под, под Балтийско море. Нали, хубаво въглища няма да има, трябва да се снабдим с газ. И това е горещия картоф в момента, който стимулира обществения дебат. Благодаря. Е, благодаря ви. Изключително интересно всичко това е и от гледна точка на целия Европейски съюз. А, възможно ли е да задам, докато не са си отишли още преводачите, е, нещо на полски язик? е просто последния въпрос на полски. След това ще продължим на английски. Да, благодаря ви, че ми дадахте възможност да говоря полски. А, въгле, въглерода, емисиите въглерод от топлоцентралите. Не, не отдавна, близо до Хамбург, една топ, топлоцентрала бе е, реконструирана и обновена. Какво ще я направим? Ще я затворим ли веднага? И второ, Северен поток. Що се отнася до гъста? В съотношението на процентите е 40-60 за момента. Това Става дума за енергийната производителност. Да, дали е, е чрез пара или е чрез пренос? Това са въпросите ми. Продължаваме на английски. I mean, I'm, I'm coming from Germany and I'm doing energy policy for almost 20 years. And to portray that